So, good morning, everybody. Let's start. It's the last session before summer. It seems colleagues are also in a summery schmooth or are in <laughs> other committees. Както и да е, започваме. Имаме подробен дневен ред. Няма промени по дневния ред, за това приемаме дневния ред. Нека да започнем с съобщенията на председателя. На пленарното заседание миналата седмица приехме резолюция за износа на оръжия. Това е незаконодателна резолюция и тя определя правната рамка за износ на оръжие от 2008 година. Износът и трансферът на оръжия има пряко влияние върху правата на човека. така че е, трябва да бъде приложено в тази област. Ние ще трябва да се занимаем отново с тази резолюция е, и с позицията на съвета по нея. Има две действия от плана за действие, които трябва да бъдат приложени. Разбира се, международната търговия с оръжия трябва да почива върху запазване на човешките права. Приятата резолюция създава слаба основа за това, но въпреки всичко е голяма стъпка напред. Сега за ситуацията в Египет имаме спешна процедура по този въпрос за ре... излизане с резолюция. Мисля, че настоящите събития Разбира се, съдържанието на резолюцията все още не е готово. Ние съответно поискахме да бъде да излезем с такава револю... резолюция, извинете, във връзка с насилието в тази страна. Имаме две резолюции, спешни резолюции, една за Джибути, една за Нигерия. За Джибути ние се занимаваме с напрегнатия политически климат, след изборите през февруари. И правителството на Джибути упражнява насилие върху своите опоненти на политическа основа и отказва политически диалог с опозицията. Ако е необходимо, ще се търси съдействието на Африканския съюз. В Нигерия резолюцията е насочена най-вече към насилието на терористичната група Буко Харем, но също и за прекомерната реакция на правителството на Нигерия и на правителствените въоръжени сили. В резолюцията сме се фокусирали върху приетото законодателство – където се криминализират връзки, еднополовите връзки. Президентът на Нигерия настояваме да не подписва този закон. закон. След с нас ще има и делегация на Африканския съюз е, и ще споделим с тях какво сме обсъдили тук. В Страсбург имахме много а, празнична церемония на пленарното заседание с носителя на наградата Сахаров, Гилермо Фариняс. Беше много интересно да обсъдим с него как той вижда настоящото развитие на Куба. И аз имах срещи с няколко организации по човешки права, защитници на човешки права извън сесиите – защитници на човешки права от Тунис. Беше много интересно да размени мнение с тях в същия ден, в който министър-председателят на Тунис участваше в работата на АФЕД, да видим как те виждат преходния процес. Те също ни окоръжиха да проследяваме отблизо отношенията между ЕС, е партньорството между ЕС е и Тунис, това привилегировано партньорство, което ще бъде създадено. Мисля, че трябва да окоръжаваме всички политически групи, всъщност, за да видим дали приятата резолюция за Тунис ще подпомогне за по-бързото протичане на този процес. През есента планираме да имаме обща сесия за правата на жените в Тунис. Имахме и неправителствени организации от Непал. Те са от диалога на Непал за човешки права. Това е неправителствена организация. И те ни уведомиха, че политическата ситуация в Непал е много комплексна и предизвикателна настои Настоящо събрание там е избрано през 2008 година и те не са успели да създадат проекта нова конституция. Затова независимостта на съдебната система може да бъде компрометирана – законодателните избори са насрочени за 19 ноември. ЕС ще изпрати мисия, която да наблюдава изборния процес. Трябва да кажем обаче, че трябва да се фокусираме повече върху правата на човека в Непал, отколкото, както, отколкото сме се фокусирали до сега. Има много нарушения на човешки права по време на войната, с, на гражданската война с правителството и явно не сме се занимавали достатъчно с проблемите. Дори има много криминално правени лица, които са включени в различните партийни листи. Затова нашите наблюдатели по време на изборите трябва да следят отблизо тази ситуация. Трябва да видим в края на годината и да проведем цялостна дискусия относно Непал в нашата комисия. Все още има проблеми и 16 души бяха убити, а 64 ранени. Международните наблюдатели следят близо и са отбелязали инциденти физическо и психическо насилие над хора, над работници. Тази година Висшият съд на Казахстан отмени няколко присъди, но въпреки това присъдите на още 8 политически затворници остават. Трябва да напомним, че колегите, които са били няколко пъти в съда в Казахстан, казва, че може да има положително развитие, че някои от тези политически затворници са освободени. През април приехме резолюция за ситуацията в Казахстан и поискахме освобождаването на всички затворници. Имах среща с защитници на човешките права от Филипините, изпълнителният директор на мрежата за солидарност и мир в Филипините – те дойдоха е, заедно с представители на офиса на Филипините в Германия. Имаме и друг пример за това, което обсъждахме относно нарушението на човешките права. Ситуацията в Филипините не е добра, най-вече за някои общността в Минданао. Те получават много заплахи, има много убийства, убийства изчезнали хора, и ня... за Виетнам. Изпратих писмо до властите във Виетнам относно информацията, че възнамеряват да възстановят от 27 юни 2013 смъртното наказание. Става въпрос за 33 затворници, а 107 са, заплашени от скорошна екзекуция. Имаме нещо положително като начало, но напрежението остава голямо. Обединените арабски емирства, помните, че имахме резолюция за ситуацията там. 70 души са арестувани и са осъдени в рамките на масов процеси. Тези неправителствените организации смятат, че тези процеси са изключително несправедливи. И така сега те искат от международните наблюдатели да следят тези съдебни процеси, изслушванията по време на процесите, но не са получили достъп до тези производства. През октомври планираме да получим актуализирана информация относно ситуацията в Обединените арабски емирства. И накрая искам да ви информирам, че имаме годишнина относно Китай и Ксинян. Това е един автономен район през 2009 година Имаше голямо насилие срещу хората там. Сега през юли, на 5 юли, се отбеляза първата годишнина от насилието през 2009 година. Това трябва да напомня на обществото за случилото се. Има сериозно има сериозно напрежение между двете страни в конфликта и от двете страни има жертви. Сега, от април тази година, има още безредици и насилие, които стават в Лукчум, в Кашка, в, в провинция Ксинян. Според някои доклади, няколко десетки са загубили живота си, включително полицаи и цивилни. Над 100 души са били арестувани, BBC, AFP е са се опитали да предават от, за тези събития, но а, и, информацията, която излиза от Ксинян, се контролира много строго и е много трудно да се предават подробности относно инцидентите. Китайските, а, китайското правителство е изпратило допълнителни сили в тези райони. Имаме становище от господин Едер, който е американския посланник в Китай, където се подчертава, че има определена нужда да се постигне консенсус по това етническо напрежение, за да се осигури просперитет и стабилност в района. Остава, остава, остават опасенията за големият брой изчезнали хора там. Имаме консултации с Китай и ще, и ще трябва да обсъдим положението на групата Игор в този район на Китай. Сега мога да кажа, че след моите срещи в Брюсел по, друг, Брюксел по други въпроси с представители на неправителствени организации, много се радвам, че успях да получа информация. Имах, имах много искания за срещи и просто нямахме време да обсъдим всичко. Работата на нашата комисия се следи от организациите за защита на човешките права в различните държави и това ме кара да ви информирам, че и тези наши заседания се предават на живо. Има хора, които ги слушат. Може би това не е точната дума, е, че се следят тези е, срещи, а по-скоро, че хора в целия свят слушат нашите дебати. Сега в нашия дневен ред имаме представяне на изследването за обвиняване на деца в магиосничество. Помня, че Обсъждахме проучването на комисията на разширен състав на бюрото, но възникнаха много въпроси относно магиосничеството и обвинените на деца в магиосничеството. Въпреки, че тази тема изглежда странна. Хубаво обаче, че съгласихме да се проведе проучване на тази тема, защото резултатите от него ни помогнаха да включим въпроса в дневния ред, както и работата на други органи защита на човешките права. Професор Кайл Хенсен, който е ръководител на изследването, който който работи в институт в Сион, в Швейцария. Вие, вие е директор на програмата, на магистърската програма за правата на децата за Евро... на Европейската мрежа за права на децата. Доктор Роберта Ротиеро. А, а, всъщност тя има проблеми и ще пристигне след малко. Попаднала е в задръстване. Както и да е, нека да я представя. Тя ще дойде скоро доктор Роберта Рогиеро, която е магистър по право от университета в Малис в Италия. В университет Фолисе в Италия. Тя е научен ръководител на отдела по деца, права на децата в университета. Тя работи като координатор на магистърската програма по права на децата. Тя също участва в Европейската мрежа в европейски органи за защита на децата. Институт Деклио Иносенти в Флоренция в Италия, лектор в университета в Падуа. Сигурно сред нас има и други експерти, които могат да помогнат за този дебат. От УНИЦЕФ госпожа Лилия Петърс от Брюкселския офис на УНИЦЕФ е тя. Тя, може, тя ще ни информира за свършената работа по въпроса най-вече в Африка. И сега искам да имам удоволствието да ви приветствам сред нас. И слушахме, слушахме, имахме изслушване за качеството на образованието – Марина Марчети от Европейската комисия, от Генерална дирекция АКО. Вие ще ни представите връзката между финансовото подпомагане от страна на Европейския съюз, финансирането на Европейския съюз в рамките на програмата за защита на човешките права това, което е, е съвършено по отношение на разпределението на европейските финанси. Виктория Корино, тя все още не е пристигнала. Вчера присъстваше на брифинга на Африканския съюз. Сигурно ще дойде. И след това ще можем да изслушаме нейния доклад. Започваме с професор Карл Хенсен. Виждам и, че проекто, проекта на проучването, още така се нарича, вече е раздаден, така че можете да го разгледате. Професор Хенсен, моля. Благодаря, че ни поканихте. Искам да се извиня от името на Роберта Роджиеро. Тя до 2-3 минути ще пристигне, докато още аз съм наред за изказване. А, тя а, участва активно в изготвянето на а, предоставеното ви изследване. Искам да ви а, представя едно резюме съвсем накратко. Бяха ми дадени 10 минути, но може да отиде малко по-дълго. И така като увод мога да кажа, че за нас също тази тема беше доста нова и изумителна, а именно проучване на въпроса за децата а, вещици а, обикновено се занимава с такива проучвания, но все пак има такива проучвания. Аз съм ги представил а, в а, нашето изследване и какво влияние имат те. За да направим проучването, разгледахме три вида източници. От една страна научни изследвания, а, освен това а, за, с, а, а, други исторически документи и публикации на правозащитни организации. А, ако погледнете нашите биографии с колегата Роберта, ще видите а, областите, в които ние преподаване. А, това са теми, с които включва темата с детското магиосничество в контекста на други злоупотреби с деца, като например използването им за войници и така нататък от Обединените нации научните среди или, или пък правозащитниците може да се намерят документи, които говорят за това явление, но те са доста оскъдни. Необходимо е да се увеличи вниманието към това явление, то да се изследва систематично и на терен а, имам систематизация. Първо, какво представлява магазинчеството пред а, второ, разпространение, три въпроса а, за правата и а, защита на децата, а, след това различни други а, организации и накрая препоръки към европейските институции. Ако обобщим а, и, а, това, което може да прочетем по въпроса е, че това явление среща се основно в Африка, като например в страните Ангола, Централна Африканска република, Чад, Демократична република, Конго, Габон, Малави, Нигерия, Танзания и Камерон. Има и други а, части на света, където аз среща, като например в Южна Америка, Боливия, Гватемала, Хаити и в Азия, в Пакистан. А въпросът е, че ако се опитаме да предоставим статистика, не можем да го направим, не можем, защото няма такива данни. В света има най-различни религиозни и други убеждения, които включват вярата в добри и лоши духове. Това само по себе си не е проблем, но се превръща в проблем, когато бъдат подлагани децата на наказание в повод на такива обвинения, като например бой, глад, а, и а, изтезания. А, тоест, можем да кажем, че това е, е, а, въпрос, а, а, по който ние не можем като учени да посочим конкретна и точна статистика за а, с, регистрирани случаи в субсахарска Африка това е сравнително ново явление. За първ път регистриран такъв случай през 1970 година, като се говори за нещо, което е ново. Обикновено тази практика се свърза с края на колониалния период и не може да се установи пряка връзка с африканските традиционни а, вярвания, но има връзка с те наречените измислени традиции. Тоест, различни видове убеждения, които се опитват да намерят обяснение на сега ставащи събития. Възможно е някои ритуали да се проследят до поява, към появата на нови религии, някои от които са свързани с църквата на Педесетница – но други а, нямат такава пряка а, религиозна връзка. Но все пак а, те наречените проповедници потвърждават съмненията на общността. А, в този случай семейства се обръщат към църквата, за да се спаси детето от обладанието си от духове. А, тези е, църковни лидери играят една двусмислена роля. Те стават от една страна е, фактори за налагането на това е, убеждение, а от друга страна за решаването на въпроса. Например, могат да могат да се намерят източници, които говорят за практиката за, на екзорс, екзорсизъм. Някои от факторите на риска. А в а, самите а, а, традиционни вярвания не може да се намерят белези, които идентифицират дадено лице като вещ тер или вещи, вещица. А, но а, в резултат на промени в религиозните а, вярвания, а, края на колониализма, появата на независимата африканска църква и разпространението и в, а, на а, континента, срива на традиционните а, родово-семейни връзки, а, а, са основни фактори за разпространението на явлението. А, разгледахме този въпрос от антропологична гледна точка в контекста на цялата идея за а, агентството по отношение на децата. Тоест, а, а, има случаи на злоупотреба на взаимоотношенията между поколенията в семейството. Това са а, случаи, които а, описват децата в риск и децата представляващи риска на а, основата на културологичната и семейна среда децата могат не само да бъдат изложени на риска, да бъдат а, действащи лица в а, подобни рискови ситуации. И следователно децата също трябва да се разглеждат като действащи агенти в а, то, това явление. Появата на явлението в Африка, особено в Конго, е свързва с промяна в разбирането за детството. В началото на места, където се забелязва това явление, детето а, заема една много по-централна роля, отколкото преди. Тоест, а, а, това да си е, вещица или вещер означава, че се радваш с много по-голяма степен на свобода и независимост и се отърваваш е, от положението си на зависимост. При тези случаи, ако искаме да разберем положението на децата, не можем да ги уравняваме само с да, жертва на определено стечение на обстоятелства. Т.е. трябва да разглеждаме и активната им агентска роля. Особено в източниците публикации на ООН и други организации, които поставят, представят информация за появата на това явление, трябва да кажем, че тематиката се свързва по различни начини с разли... други а, права, като например с а, чу... правата на човека по отношение на а, забраната на изтезаване, както и от друга страна необходимостта от специални защитни а, мерки. Но много са правозащитните проблеми, които имат връзка. Малко е знанието за това как да се решават тези въпроси и дори как да се концептуализира положението на детето а, от гледна точка на човешките права. А, крику, критикува се факта, че много често по, се приема а, безусловно, че децата могат да бъдат само обекта, не могат да бъдат а, действащи лица при подобни ситуации. Въпросът е как можем от една страна да обърнем внимание на а, заплахите за децата, когато те стават жертва на такива обвинения, от друга страна, а, какво подбужда едно такова а, волево поведение от тяхна страна. И така, какво е въздействието от намесите? До сега почти не сме установили данни е, за намеси в такива случаи, както това се отразява на правата на детето а, като липсата на информация свързва с а, сложността на явлението. Социално-културният пейзаж е толкова сложен, че всъщност това, което се знае за явлението, като че ли още не може да доведе до формирането на стратегии за справянето с него по-добре да се проучи въпроса по какъв начин да се а, демонстрира а, солидарност с засегнатите, отколкото да се налагат външни решения. Това са нашите а, препоръки към европейските институции. А, те биха били е, съзвучени с ангажимента за спазване на Конвенцията за правата на децата. А, това би било особено уместно там, където физическото и психично здраве на децата се излага на риска във връзка с обвинения в магиосничество. Освен това, други в нашето изследване сме очертали и няколко стратегии. Ще се, те са 9 на броя, а сега ще изброя 5, които смятаме за по-важни. Първо, за да не се стига до един а, подход само на защита и благотворителност, трябва да се обърне е, внимание на агентската роля на децата, т.е. на необходимостта децата да имат по-голяма степен на, независим, на независимост в социалната си среда. Да се търсят различни удачни за случая механизми за альтернативно решаване на въпроса. А при това да се установяват връзки с общностите на места – заедно с съвета и външната служба, Европейският парламент трябва да защитава, да призове за защита на, на децата в контекста на на документи, издадени от институциите, както и на ООН а, всички а, външни дейности в това отношение е добре да се осъществяват в светлината на спазването на Конвенцията на правата на детето. Би могло да се помисли за, за звено, което да координира като цяло политиката в правата на защита на детето. Европейския парламент може да проучи начините, по, какъв, по които би а, Съюза би могъл да се присъедини към конвенцията а, и а, да предоставя редовни доклади на конвенцията. А, освен това е възможно да се насърчи участието на европейските институции в финансирането на различен вид изследователска дейност а, в а, това отношение. Не на последно место в а, раз, контекста на предоставянето на помощи и а, а, дейността в сферата на развитието, това би могло да се включва като хоризонтална политика. Основната цел е да се разработват а, политики, които да изследват и съответно намерят удачни решения за проблема с обвиненията в магиосничество сред деца. Благодаря. Благодаря ви, господин професор. Сега преминаваме към госпожа Питърс от ЮНИСЕФ на вие отправихте различни препоръки, какво трябва да насърчава и какво трябва да направи парламента. Ще попитам после госпожа Марчети какво мисля, мисля за това, но първо госпожа... Благодаря. Благодаря, госпожа председател. Благодаря за поканата. За втори път имам възможност да обсъждам подобни нарушения на човешките права с депутати в Европейският парламент Първата среща беше с госпожа Де Кайзер, която организира обсъждане през 2011 година. Искам да благодаря на вашата комисия за проведеното обстойно а, разследване. Очевидно, происходът на тази практика не е Африка, а Европа от европейци е внесена тази практика в е, Африка, след това се е, използвана и в Латинска Америка и Северна Америка. Тоест традицията е произлиза от тези страни и за нас винаги е било интересно да видим какво може да направим, да помогнем правителствата на юг от Сахара, но и в други страни като Хаити да се справят с този въпрос. Следователно, особено важно е да се признае, че това не е африканска традиция. Ето тук е една карта. Това са страните, в които УНИЦЕФ се опитва да реши проблема. Виждате, че са обхванати повечето страни на юг от Сахара. Включително и страни като ЮАР, където практиката с годините се разпространява все по-широка. Няма достатъчно данни, и е много трудно да се борим с проблема. Говорим, разговаряме по въпроса с правителствата на африканските държави и това е едно сериозно предизвикателство за унице. Това е една вредна вредна традиционна практика, както гениталното осъкътяване, както браковете на деца и други подобни практики, които се подкрепят и от политическите водачи, лидери и от религиозните водачи. Това е една вредна традиционна практика и съм съгласна с авторката, че недостатъчно се прави, но трябва се пак да се отдаде дължимото на това, което е направено, най-малкото, за да се осигури известна превенция. превенция. Първо, е, и Европейския съюз, и организация, като моята организация УНИЦЕФ, инвестират много в образованието. Е, защото ако не инвестираме в образование, всички деца е, могат, децата могат да бъдат обвинявани в, в това, че са вещици, защото няма достъп до образование. Тоест, една от ключовите мерки за превенция в страните, където се практикуват подобни е, обвинения, това е образованието. И като погледнем страните на юг от Сахара, страните, където се води активен диалог по въпросите на образованието с националните правителства, е, се наблюдава повишаване на образователното равнище на децата и постепенно тази практика се изоставя. Там, където е, образованието не е сред приоритетите на сътрудничеството за развитие, не е така напоследък бе разработена програма за борба с подобна практика. Заедно с Комисията по развитието бяха разработени модели за борба с подобни вредни практики. От една страна чрез приемане на законодателство и има редица страни, които са приели вече законодателство което забранява обвиняването в е, вещарство. Не навсякъде обаче е така. Друг е, елемент на модела, това е вниманието, което се обръща на достъпа до образование, социална закриля, а също така е, разясняване, разяснителната работа. Насърчаваме националните правителства да прилагат широко този модел. И моделът е предназначен преди всичко целенасочено за предотвратяване на вредните практики, както гениталното осъкътяване, като обвиненията в, в, в, на децата, че са вещици и така нататък много от децата, които са обвинени в това, че са магиосници или вещици, направо не съществуват. Те нямат име, нямат самоличност. И затова в правителствата, в африканските страни да полагат усилия за регистриране на гражданското състояние. Когато едно дете е регистрирано, по-лесно ще се установи кои са жертвите. И тук трябва да кажа по инициатива на комисара Пибалск, Европейската комисия и ЮНИЦЕФ подкрепят инициатива на Африканския съюз за гражданската регистрация на децата. Тази инициатива в момента обхваща 6 страни, някои от тях големи страни, като Нигерия, където практиката е широко разпространена, това ще създаде една инерция и други африкански страни да се заемат с този проблем. Защото преди да можем да помогнем на тези деца, трябва да знаем кои са те и дали те съществуват. Съгласна съм с авторите на доклада, че може, може да се направи повече на нивото на политическия диалог. И вие, като депутати в Европейския парламент имате възможност да водите политически диалог с националните правителства, националните парламенти и да повдигате проблема за обвиняването на деца в това, че са магиосници или вещици. Ако искаме правителствата на страните на юг от Сахара да се заемат проблема, трябва да им предложим решения – какво правят тези правителства за най-бедните деца? Как гарантират тяхното обхващане в училищната система? Защото колкото повече настояваме на тези въпроси, толкова по-плодотворен ще бъде нашия диалог. Друга полезна стъпка може да бъде делегациите на Европейския съюз във всички африкански страни да подготвят стратегия по защита на правата на човека. Като се проследят дали правителствата изпълняват поетите ангажименти. Не отдавна разгледахме положението в страни като Чад, Мали и Нигерия и една от задачите беше да се насърчат правителствата да се заемат с проблема. И затова Европейския съюз трябва да действа много по-активно, да не реагира, да изпраща, да изпреварва събитията, за да се наблюдава състоянието с правата на децата в тези страни. И последното, на което искам да се спра, това е правосъдието. Редите страни са направили немалко за приемане на закон, закони. Най-малко 12 страни днес в страните на юг от Сахара имат закони, които криминализират обвиненията на деца в това, че са вещици. Но правосъдните системи на тези страни не могат да реагират адекватно на нуждите на децата и затова те пак стават жертви. Първо, когато едно дете предполага се е спасено а, от тези обвинения, то се оказва в, в затвора, не само момчета, но и момичета. Когато те попадат в затвора, нямат достъп до правосъдие, нямат достъп до прилично третиране и стават отново жертви. Защото знаем, че обвиняването на деца в това, че са вещици, вредна традиционна практика. И тя е свързана с а, ужасни нарушения на правата на човека, но децата, когато падат в затвора, биват изтезавани. Тоест, необходимо е законодателство, но освен законодателство, това е, трябва необходими са мерки за защита на децата, когато те а, прибягват до правосъдната система и тогава те не трябва да бъдат разглеждани като престъпници, а като жертви. Благодаря, благодаря и за вашите препоръки. Сигурна съм, че е, ще продължим е, дебатът е, и с колегите, които работят в тази област. Някои от нас ще имат среща в Африканския съюз. Там ще срещнем комисара Асуа. И една от един от нейните приоритети като председател на тази комисия са правата на децата се я запознаем с проучването и ще разговаряме. Беше много интересно да слушаме о, а, всичко това, но сега бихме искали представителите на различните институции да ни кажат докъде са стигнали и как отразяват тази информация. Госпожа Чети от Генерална дирекция ЕФКО. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това проучване, което беше много информативно и интересно за нас. Ние го имаме вече при нас. Европейската комисия работи от 2007 за защитата на деца, правата на децата с насоки относно правата на децата, публикувани през 2007. Има рамка, която да наблюдава и да следи за правата на децата във всички инициативи на ЕС. През 2008 година имаше комунике относно правата на децата и план за действие. Там бяха разработени основните принципи, полити... правната рамка, за да се защитават правата на децата с всички възможни средства. Сред инструментите за това Имаме, евро, имаме европейски инструменти за демокрация и права на човека. Те под тях са предвидни 11 милиона евро за правата на децата между 2007 и 2011. Имаше няколко проекта в Бурунди, в Уганда относно мгиосничеството. За нещастие, много от тези деца се смятат за магиосници, просто защото са албиноси. Имаме определени дейности, за да защитим тези деца и да защитим техните права. Осемдесет милиона евро бяха предвидени за защита на правата на децата. През миналата година 40 милиона евро бяха отделени, за да не се допусне никакво насилие срещу извършителите и децата. Тези средства бяха насочени към общините, към семействата, където защита на децата може да бъде осигурена най-добре. Не знам дали магиосничеството е сред избраните предложения, но се надявам да бъде. Смятаме, че господин, господин Петърси а, се е насочил към регистрирането на ражданията, тъй като а, да има самоличност е първото право на всяко дете. Тази програма, която подготвяме заедно с УНИЦЕФ за правата на децата, това е сред европейските политики за развитие и ще бъде приета до края на тази година. Ще проведем и обучение как ще се използва. Ние сме дали препоръка този доклад да бъде представен пред Европейския съюз и комисията и, и знаем, че той вече е приложен. Провели сме обучение с нашите колеги тук относно това как да защитаваме правата на децата. Има вътрешна група относно правата на децата на ниво комисия и ние се опитваме да насочваме нашите политики към защита на правата на децата. Ние имаме и онлайн обучение за защита на правата на децата. За това ще продължим да работим по този въпрос колкото можем. Благодаря. Мисля, че резултатите от, че авторите на проучването, извинете, също са доволни. Благодаря. Добре дошла на доктор Керо, Нямаме време, но може би ще можете да отговорите на няколко въпроса. Сега Госпожа Корея дойде от ЕАЗ. Мисля, че в плана за действие имаме кампания за защита на децата с специфичен фокус срещу насилието върху деца. Ето ви и вас. Сега ще чуем до каква степен сте включили обвиненията в магиосничество на деца и правата на децата, свързани с тези обвинения. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на доктор Хансен и доктор Керо за презентацията на този доклад за магиосничеството сред децата. До сега проучването не се радваше на особено внимание за това този доклад ще помогне да това проучване да бъде представено много по-добре и да предизвика по-голямо внимание. Аз се консултирах с много офиси на, и делегации за защита на правата на човека. Имаме информация за това какво правим и за практиките в страните, които са посочени в доклада държави като Централна Африканска република, Танзания, Нигерия. Тези въпроси бяха повдигнати пред властите. Трябва да кажем, че магиосничеството засяга всички хора, не само децата. В... Наскоро Нашата делегация представи проект за защита на децата от обвинения в магиосничество. Това е последното, което сме чули от делегацията на Нигерия. При всички случаи в държавите на юг от Сахара, в Ангола, но въпреки, че и в Ангола, след това също се случва, много от нашите действия срещу магиосничеството бяха насочени към програми за защита на децата. Също така, по отношение на програмата за обучение, им, имаме проекти за социална защита, за защита на децата, което също включва жертви на магиосничество сред децата. И както председателят посочи, наистина Имаме действия във връзка с тази конкретна рамка. Подготвяме кампания тази година, но сме на начална фаза. Но това е въпрос, който със сигурност може да бъде взет предвид. Може би не да бъде насочен само, кампанията да бъде насочена само на там, но може да бъде избран като приоритетна област за нашата делегация. Имаме и а, някои стратегии в някои държави. В над 60 държави правата на децата са основен приоритет, включително жертви на магиосничество сред децата. На международно ниво имаме историческа делегация, защото това е нещо много важно, защото резолюцията във връзка с децата алпиноси е от е изключително голямо значение. Например, такъв проблем съществува в Бурунди и Танзания. Като цяло, това проучване ще бъде представено на съответните органи в отделните държави. Надявам се, че то ще, бъде, ще му бъде обърнато достатъчно внимание. Относно доказателствата имам въпроси към авторите на проучването. По отношение на това къде се провеждат тези практики, имахме е, информация, че тези практики са разпространени най-вече в страните на юг от Сахара, но се появяват и в държави като Пакистан, например, които не са включени в този доклад. И, 8 години членове на нашето бюро, бюро в, на УНИЦЕФ работиха по тези въпроси и не открихме никакви такива случаи. Затова Пакистан в този контекст беше изненада за нас. Ние бяхме изненадани, че искаме да знаем повече за това откъде идват тези данни и какви са специфичните случаи в тези държави. Да, това е първият въпрос, но преди да ви дам думата, е, давам думата на всички членове и първо госпожа Декайзе. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да ви благодаря за организирането на това изслушване. За мен е много приятно, само тук е госпожа Питес. Разбира се, има е, вече две години от как в нашата група организирахме заседание по повод на децата вещици, където участваха университетски професори, а също така представители на комисията и други. Съществуват значи, доста много изследвания по този въпрос. И това са научни данни, също така и данни събрани на терена. И, а, а, е, разбира се, има и неправителствени организации, които работят в въпросните страни. А, и ако ми разрешите, а, бих искал да кажа следното. Вие съвсем а, честно казахте, а, че има събрани данни а, във връзка с обвиненията в вещарство но не сте правили теренни проучвания. Анализирали сте данните, с които разполагате. И а, а, смятате, че ние а, а, трябва да а, трябва да изоставим мерките, които са чинно социални, но данните, но данните на терена показват нещо малко по-различно. Когато едно дете се изживява или пък бива обвинено в вещарство, тогава то става жертва, може да се стигне дори и до смъртта му. Това е една малка забележка по отношение на това под какъв ъгъл трябва да се разглеждат тези неща. Аз по-скоро съм съгласен с госпожа Питерс. Има три големи, до големи типа обвинения в вещарство. Обикновено стават обвинения обиноси, близнаци и други, т.е. обвиняват ги в вещарство поради това, което са те. това са деца, така наречени деца, вещици, които са отхвърлени от обществото. В, примерно имам случай в Демократична република Конго, едно дете е изхвърлено на улицата, тъй като е епилептично. И аз, детето беше на 9 години, изхвърлено на улицата. Абсолютно ужасен случай. Значи, а, а има и такива, които се отхвърлят не поради това, че са обиноси или близнаци или епилептици, а защото са прекалено бедни, поради прекомерната бедност. Просто семействата ги отхвърлят, тъй като не могат да ги а, отглеждат. Значи, това са рамките, а, на, а, в които намираме обвинения в вещарство днес. Това, разбира се, съвсем не значи, че стратегията, която трябва да бъде разработена на най-високо равнище, трябва да бъде променена нещо, но освен защитата на правата на децата, според мен е необходимо да се направи нещо повече. Не знам дали е, сте успели да се свържете с всички, които работят на място. Защото преди време ние е, се свързахме с хора, които правеха опити е, да се даде възможност на децата, които са жертва, включително и на религиозни култове, да имат достъп до правосъдие. Нещо, което е много трудно, защото ако се опитат да се обърнат към правосъдието, те биват заплашвани. Значи много важно е да се осигури защитата на децата, които а, са готови да говорят. Тези конкретни случаи трябва също да се вземат предвид. Да се осигури съдебна защита, а, защото някои религиозни а, култови организации, някои а, африкански църкви са абсолютно недосегаеми в момента. Те участват и в избирателните кампании, и по друг начин в живота на обществото и затова е трудно с тях да се борим. Господин Танок. Рад. Тук не става въпрос само за страните от Южна Сахара. Има изолирани случаи в Обединеното кралство в Африка има деца, които са обезглавявани нещо като човешки жертви и те са жертви на истинско клане. А сега и в Великобритания се разследва такъв случай. Има доказателства, че е, в Обединеното кралство се издирва такива деца. Преди около година пред участва в комисия, чието доклад все още не е представен. Бях изнадан от е, коментара, че няма в доказателства в Америка за магиосничество. В Бразилия обаче то е а, е, много разпространено и в а, е, някои части на Хаити, то е част от културата и, и едва не мога да повярвам, че в тези региони децата са пощадени някак от тези практики. В Нигерия се казва, че про... в Нигерия проектът не е насочен към такива действия срещу правата на децата. Чудя се дали Нигерия не е включена, защото няма интерес или пък хората се страхуват, че могат да се превърнат в мишени. Може би се нуждаят от някаква допълнителна защита, защото ако а, бъдат обвинени, че те самите са магиосници, могат да се превърнат в мишени, които да бъдат атакувани. А, резолюцията за албиносите а, не знам дали в съвета по човешки права или в някакви други органи, но си спомням, че в Европейския парламент дебатирахме тази резолюция миналата година. В Страсбург беше, не помня точно кога, т.е. жертвите албиноси. Не ставаше въпрос само за деца и за възрастни в някои части на Централна Африка, където албиноз... албини... хората албиноси не се приемат. Така че този парламент се е изказал по този трагичен проблем. Thank you. Благодаря. Има ли други членове? Имам въпрос относно проучването. Вие направихте връзка между увеличаване на обвиненията в магиосничество срещу деца в Африка и ролята на църквите. Как е организирано това? Има ли някаква централна мрежа? Под, получават ли подкрепа от различните правителства? Може ли под някаква форма да се обърнем към тези църкви, за да поемат своята отговорност или не? И мисля, че ще бъде добре, ако отговорите на въпросите, но трябва да ви помоля да бъдете, кратка, тъй като, да бъдете кратки, тъй като нямаме време. Двамата, може би. Може би най-трудното нещо в това проучване, може би е, е въп... може би въпросът на госпожа Декайзер на и, Уницев. Аз не съм антрополог не мога да работя на терен. Също и Роберта не може. Мисля, от друга страна обаче, че работихме заедно с антрополози и както виждате, това е много важно. Това, което се опитахме да направим, е да съберем антро... да... антропологични доказателства в нашия доклад. От това, доколкото разбрах, вие а, приемате те, някои от а, нашите а, доказателства, но мисля, че има някои неща, самата рамка. Разбира се, а, традиционните практики а, съответстват най-добре на нашето разбиране за местните феномени. А, Виждала съм и други неща. В един момент сираците, след това трафикът беше проблем. Ние използвахме тези рамки, тъй като мислим, че това, което се случва е ужасно. И идеята, че искаме да помогнем на хората да се справят с насилието. Може би подходът ни е академичен, но мисля, че трябва да помислим внимателно по какъв начин се намесваме обвиненията в македоничество срещу деца. Ако помислите, че това е традиционна практика, тогава това изключва някои други части от реалния живот. Ако ги представим може би някои хора се представят за магиосници, защото така се чувстват по-силни. Е, дали, дали е, е задължително е, грешно да бъдеш магиосник? Или просто става въпрос за практиката? Или пък това е право на всеки човек, на религиозни убеждения? Все от някъде трябваше да започнем. И, и това, което искахме да покажем, като цяло беше, че ако рамкираме някакви въпроси и ако отидем на терен, въпреки че е важно да отидем и да помогнем на тези хора, които са жертви, ние все пак трябва много внимателно да помислим как ще поставим тези въпроси, как ще ги а, внедрим в тези местни традиции и концепции, които съществуват. Искам сега да дам думата на Роберта да отговори на другите въпроси за информацията относно държави, които не се споменават. Например, в Америка господин Танок вече даде някакви данни, например Пакистан, други държави. Информация за проблемите в тези държави могат да бъдат намерени в доклада относно бежанците. Това е, се вижда много ясно. В този процес на преместване на хора, които напускат, бягат от своите страни по различни причини. И, а, това е някакъв колапс на а, социалната структури, това преместване на големи групи хора. Един от източниците на информация е, беше именно Пакистан. Относно диаспората, африканската диаспора и феноменът на обвинените на деца в магиосничество. Държавите от ЕС, например Великобритания, Франция, има случаи в в общността от Бангладеш, африканската общност в тези страни, от моя гледна точка, това също са документирани феномени, подобни на споменатите в другите страни. Може би те са по-добре идентифицирани, по-добре доказани, защото има определени неправителствени организации, които се намесват, които се занимават с този въпрос. И, например, Лафонтен, това е, е антрополог, който работи по тези въпроси по отношение на обвиненията в мегасничество в процеса на диаспората. Най-вече в Обединеното кралство. Имаме също оценки на въздействието е, на намесата на предприятите действия, за да се спре тази практика, за да се справим с тази практика. И по този начин до някъде се получават, имаме и доказателства за вече приложени добри практики. Относно църквата на Педесетница, като ця... това като цяло е нова църква, създадена от а, пастори. По отношение на а, мистичните им а, вярвания, беше споменато, че това е опасната страна а, и трябва да бъде наблюдавана тук става въпрос за големи религиозни движения. В този случай трябва да разглеждаме феномена в контекст. Пасторите не са тези, които на първо място обвиняват децата в магиосничество. Те просто по някакъв начин потвърждават първото обвинение в магиосничество, а, а, съм, тоест, семейството води децата си в а, църквата, в водачите на църквата, за да получи това потвърждение. И това потвърждение е начин да се отърват от детето, по каквито и да било причини. Вече споменахме някои от тях. Благодаря. И накрая, накратко представителят на УНИЦЕФ. Само някои данни относно Латинска Америка. Там има много доказателства, че това е практика не само в Бразилия, но и в Боливия, Еквадор, Гватемала. Има и обвинения, но не сме правили определено проучване, но сме изключително наясно, че това е обичайна практика там. Пакистан, мисля, че също има такива случаи т.е. преместване на големи групи от населението и мисля, че трябва да обърне внимание на това. В, в някои от районите на Пакистан нямаме солидни доказателства, така че информацията, представена делегацията на ООН в Ислам Абад, вероятно е правилна, но никога не сме правили подобно проучване. За това каква рамка да поставим? Важно е да погледнем и да кажем, че това са традиционни практики, но правителствата се съгласиха да водят диалог по този въпрос, за да може да започнем с промяната, за да можем да започнем да говорим по този въпрос, трябва подкрепа от общността, от цялата общност. Тоест, тези практики трябва да бъдат прекратени и както госпожа Декайзер подчерта, този проблем продължава да се използва от много политици. И ако искате да започнете да, а, диалог с тях и изобщо да предложите промяна, правителствата а, са много по-склонни да се занимават а, с този въпрос, от, е, защото това е някаква промяна, а не толкова защото са нарушени правата на човека. Благодаря и благодаря на всички за интересния дебат, за проучването, за събраните е, данни. Сигурни сме, че е, проучването ще бъде широко разпространено, за да може на въпроса да се даде по-голяма гласност. Сега стигаме до следващия проблем за Пакистан. Виждам, че е, членът е, че посланникът е тук. Току-що говорихме за магиосничеството сред децата с основен фокус Африка, но и вашата страна беше спомената и вие ще бъдете първият, на когото ще бъде дадено това проучване за обвиненията в магиосничество на децата. Вероятно ще ви бъде полезно. Now, uh, the exchange on сега размяната на мнения относно правата на човека в Пакистан. Това е много интересно само по себе си, но служи и за подготовка на а, работата на нашата делегация, която ще отиде в Пакистан на 25 август. Госпожа Гомес и господин Чик ще пътуват на, до Пакистан. Много интересен е период, три месеца след и, а, парламентарните избори от едно гражданско правителство към друго. Преходът е много интересен. Може би това ще е добра възможност да се срещнем с новите водачи, е, да разберем какви, какъв ще бъде техният подход относно човешките права. Имаме и доклад в нашата комисия по външни работи за Пакистан, за неговата роля в региона. Може би някои от резултатите и данните на нашата делегация от ДРОА ще намерят своето място в този доклад. В Комисията по човешки права следим положението в Пакистан много отблизо. През 2012 имахме две размени на мнения. През март се концентрирахме върху а, убийствата, изчезванията и свободата на изразяване. През ноември 2012 дискутирахме резултатите и препоръките от периодичният процес на а, мониторинг. На пленарно заседание минаха три резолюции за Пакистан, за търговските преференции, за дискриминацията срещу момичета включително случаят Малала, момичето, което беше нападнато и простреляно, защото защитаваше прават, правото на обучение на момичетата. И третата резолюция за атаките срещу медицински работници. Това е, което сме направили до сега. Трябва да кажа, че съм много загрижена относно изявлението на настоящото правителство на Пакистан да не продължава мораториума върху смъртното наказание, което изтече миналия месец. Това е много тревожно, защото по по-настоящем 400 души имат смъртна присъда. Отношение на дискриминацията срещу жени и по-точно срещу момичета, което остава много сериозен проблем. За нещастие виждаме миналия месец че на 15 юни имаше а, самоубийствен бомбен атентат а, срещу университета в Балоджистан. На 27 юни три, три жени в северен Пакистан бяха застреляни от свой мъж роднина. Тоест насилието срещу жени се увеличава и има опасения, че до какво ще доведат преговорите с талибаните. Религиозният екстремизъм също се увеличава и днес ще изразим своите опасения по този въпрос. Имаме много интересни госторатори. Преди да ги представя, ще кажа, че за нещастие мистър Шасад Хамад, директорът директорът на неправителствената организация от Пакистан няма да бъде сред нас, тъй като не е успял да получи виза. Проучих защо е станало така, защото има и някои, понякога има политически причини. По моя информация, белгийските власти са разгледали молбата за виза много бавно И господин Ахмат е уведомил нашия секретариат много късно, че и бългийските власти се забавили с разглеждането на визата. А, така че ние не успяхме да се намесим и той днес не е с нас. За съжаление, нито имаме видеосъобщение, нито писмен доклад от него. Но а, днес при нас господин Жак Люк Расин, експерт за Пакистан и Индия, професор Расин е, е ръководител в Центъра за южноазиатски проучвания и директор в Париж. Ще дойде по-късно. Той е директор в Мизон де Сарс Долом в Париз и вице-президент на Азиатския център. Неговото проучване е фокусирано върху между, международните политики за Пакистан и отношенията Пакистан-Индия. Изборите Пакистан и Индия, наблюдавани от института в, от Френския институт за изследване на политики и института за геополитика. Ще говори и професора Син ще говори и за връзката между изборите и, и човешките права както в столицата, така и в провинциите. Госпожа Майя Пастаки, която от 2007 участва в кампании на Amnesty International в Афганистан и Пакистан. Вие ще говорите за защита на човешките права в малцинствата и племенните региони защита на човешките права в племените общества и смъртното наказание. Също така ще представите препоръките за Пакистан. И от миналата точка госпожа Лила Петър от ЮНИЦЕФ, която ще представи представи своя доклад с фокус върху достъпа на момичета до образование. А също така по план трябва да чуем и господин Хауърд, нашия колега от ЕП, който е от наблюдателната мисия на ЕП в Пакистан през май. Той не е тук, но утре в 11 часа ще чуем и неговото изказване. И да ви уведомя накратко, че се срещнах с адвокатския офис на Южна Африка, но по този въпрос ще. Но този въпрос беше обсъждан на последното ни изслушване и днес няма да го изслушваме, да, да го дебатираме, тъй като имаме много наситен дневен ред. Искам да дам думата на посла... господин посланник от Пакистан. И сега професор Расин, моля ви да започнете. Благодаря. С ваше позволение ще говоря на френски, но самия дебат може да проведем, проведем на английски, ако искате. Е, е, Дами и господа е, депутати, най-напред искам да подчерта, да благодаря на подкомисията по правата на човека за поканата. Онези, които са активни в движението за защита на правата на човека, трябва да бъдат чути. Искам да говоря за политическия контекст, в който се разполага борбата за правата на човека в Пакистан. През май миналата година, за първи път в историята на човека, на, на страната, на а, коалиция а, можа да завърши своят петгодишен мандат начало на страната. борбата на мусулманската лига, начало с Слушав Шариф, преди обявяването на резултатите, е, с помощта, с помощта на 20 независими доклади, Мусулманската лига в момента има абсолютно мнозинство в парламента. Е, вече лигата е, е, има над две трети от местата в а, парламента. След а, а, тази политически преход, който не беше нито политически, нито военен преврат, настъпиха сериозни демократични преобразования, въпреки успорването на, от някои на изборите. Въпреки, че талибаните водят а, кампания срещу а, партии, които смятат за неприемливи, Народната партия в, Пакистан претърпя абсолютно безпредседентно поражение и при изборите. Очевидно, балансът на тази партия е причина за този отрицателен резултат, но и акциите на талибаните, които избиха сума народ, повлияха върху кампанията. Спечелиха партиите като Мисулманската лига, които са за диалог с талибаните. И в Пенджаб партията на, справедли... на справедливостта на Им... Имхран Хан, Имхран Хан, която управлява провинция Пентука. Тези избори бяха определени като а, подобрени а, крачка напред след а, а, след насилията преди. Jamaat Islami ne compte que quatre élus au Parlement national, lui dans les provinces. Les deux parties de l'islamisme. Двете партии на парламентарният ислаизъм получиха по-малко от 5% от местата, но тяхната тежест в политическия живот е много по-голяма. Програмата на Мусулманската лига, която в момента а, а, управлява, а, включва а, редица раздели за правата на човека. За цел а, се обявява създаване на модерна, държава на благоденствието, където всички могат да живеят в условия на сигурност, достоинство, независимо от езика си, происхода си и религията си. А, а правото на образование е залегнало в Конституцията от 2010 година. образование, борба с дискриминацията и с насилието и заетост но, но не се казва нищо за закона срещу прелюбодейците, пред, който Мошараф не можа да отмени. Правата на работниците, свободата на пресата, правото на информация, борбата с корупцията, реформата на полицията, реформата на съдебната система също се споменава, да колкото до борбата с тероризма, там е необходимо да се променят процедурите и да се осигури защитата на съдиите и свидетелите. Парламента трябва да има право на надзор над тайните служби. Не за първи път това се казва. Племенните райони трябва да функционират както останата част от страните. И автономията, по-голямата автономия на провинциите се потвърждава и особено сериозното положение в Булучистан, където трябва да бъдат възстановени политическите и граждански права на населението. Наред с тези декларации трябва да се каже, че променята на, на управлението няма да доведе до някакъв прелом. Е, Мисулманската лига поиска също така да бъде оценявана поради това, което е направила в Пенджаб. Там има 80 милиона жители. И сега, Шериф резултатите са смесени. Борбата между различни фракции е, и е, защитата на шиитското младсинство все още не е достатъчна. И управата на Пенджаб през 2013 година поднови е, финансирането на благотворителната организация. Афис Мохмед Саид, основателен на Лашкар, които бяха обвинени в вдъхновяване на атентатите в Мумбай все още са на свобода. Трябва да се знае, че всички реформи, които започват, са вдъхновени от Исламската лига, не в никакъв случай не са в разрез с редица консервативни разбирания. Политическият въпрос, но също така и а, обществен въпрос е следния. след като а, имаме коалиция между исламисти и екстремисти, съществува ли радикализация на градската средна класа? беше убит един от губернатор на Пенджаб, поради това, че беше против закона срещу богохулството. По същество, основният въпрос за новото правителство, това е възстановяването на економиката, економическата криза и борбата с екстремизма и а, тероризма има опит да се създаде политически консенсус, посветен на борбата за сигурност. Това през юли Шериф посети Балучистан и призова към отговорност службите за сигурност и военните в защитата на шиитското младсинство. През 2018 година, 2011 година се беше прият петгодишен план за ускорен диалог по правата на човека. Съгласно международните споразумения, подписани от, от Пакистан. Исламабад заяви, че е, поел своите ангажименти във връзка с международните документи, прияти в Женева на 14 март минал тази година. Но Комисията по правата на човека, която е една неправителствена организация в Пакистан, е, напомни колко широк е проблема с защитата на правата на човека в е, Пакистан посещението на докладчика за правата на човека на не в Пакистан изигра своята роля, но продължава толерирането на нетърпимостта. Акциите против защитниците на правата на човека и журналистите, екзекуции без суд, съд, убийства, изтезания и така нататък. Необходимо е преди всичко задълженията поети от предишното правителство чрез подписването на международни споразумения в защита на правата на човека да бъдат транспонирани в закони. Необходимо е също така да се направи нещо за статута на жените, така както го иска съвета на жените парламентаристки. Необходимо е също така да се изясни ролята на разузнавателните служби, службите за сигурност и полицията. Държавният апарат, поли... общественото мнение на всички нива на федерацията, цялата страна, провинциите, местните правителства трябва да действат, за да могат да работят в две насоки. Първо, борба срещу смъртоносният екстремизъм и второ в защита на правата на човека. Приключвам. В политическия контекст, белязан с антиамериканизъм, приемането на условията от 5 юли за заем от 5 милиарда долара. Uh, исканията на Европейския съюз за защита на правата на човека дразнят онези, които са против всякаква външна намеса. Но лицата и неправителствените организации, които се борят е, ежедневно в Пакистан в трудни условия в защита на правата на човека, се нуждаят от помощ. И затова избраното правителство трябва да убеди общественото мнение, че както и при борбата в тероризма, така и в борбата за защита на човешки, правата на човека не се диктуват от чужбина, а са вътрешно пакистански въпрос. Благодаря. Thank you, професор. Да. Госпожа Пастакия и е Джин Лембард вече са тук. Те са членове на парламентарната делегация за а, източна Азия. Госпожа Пастаки има думата. Благодаря. Благодаря за поканата а, по темата е, правата на човека в Пакистан. Сега ще говоря за евентуалното възстановяване на смъртната то наказание и а, за ситуацията в а, а, рег, граничния регион между Пакистан и а, Афганистан в населените с племена райони. Сега ще започна с смъртното наказание. При, в началото в Пакистан имаше над 8000 осъдени на смърт и ако се е, възстанови режима на изпълнение на а, смъртни наказания. Те са заплашени с а, смърт. Amnesty International е против а, смъртното наказание без изключение, без значение какво е а, било престъплението, а, дали лицето е виновно или не смъртното наказание е а, безвъзвратен отказ от а, човешкия живот. Пакистанското правителство трябва да наложи мораториум върху използването на смъртното наказание е като първа стъпка към окончателното и премахване. Много от смъртните наказания, освен това, се а, изпълняват след като е проведен несправедлив процес. Използването на изтезания е честа практика и признанията се изтръгват именно след такива изтезания. В един случай, на случай на Ахтабада, адвокатът не е представя нито едно доказателство в защита на своят клиент. А, и искам да повторя, че а, след осъществяването на една екзекуция не може да се възстанови а, правосъдието, дори ако се докаже, че лицето е било невинно. В Северен Пакистан, където има племенна система, не, дори а, няма задължително изискване за обжалване към, а, пред Върховния съд а, след произнасяне на първа инстанция на смъртна присъда възможно е да се стигне до договореност между страните за откуп. Обикновените, обикновен, обикновено богатите могат да си позволят да договорят със семейството на жертвата да бъдат освободени срещу такъв откуп или кръвнина. А неотдавна излезе е, манифест от правозащитни организации, а, тъй като няма а, данни, които да сочат, че с на, изпълнението на смъртни присъди се намалява нивото на престъпността в Пакистан. В момент, в който системата на съдебната власт в Пакистан е натоварена с задача да гарантира сигурността на страната, възвръщането на смъртното наказание няма да помогне за намаляване на престъпността, а, а това, което би помогнало е една прозрачна а, правосъдна а, система. А ние насърчаваме сътрудничество с съответните власти, за да може извършителите а, на престъпления да бъдат изправени пред справедлив съд и жертвите и техните близки да намират, да имат правосъдие ако продължава да се прилага смъртна по а, присъда ще продължават и случаите на екзекуции на невинни хора. Искам да припомня, че в момента над 8000 души очакват изпълнението на смъртна присъда. Сега ще се спра на липсата на правна защита в районите на Пакистан с племенна организация. Въпрос, който буди сериозно безпокойство а, о, Amnesty International след ожесточени военни конфликти, извършителите на редица престъпления в тези райони на Пакистан продължават да се радват на безнаказаност. Имаме информация за продължаващи безразборни нападения и убийства от страна на талибаните и на а, убити изчезнали хора. Съединените щати извършват и наречените а, програми за целенасочени ликвидации а, чрез използване на безпилотни а, летателни апарати. Съдилищ Та-та-та. а, и а, парламентарните власти на практика не присъстват в тези региони на страната. Вместо да се осигури такова присъствие, правораздаването на практика е прехвърлено в ръцете на военните, което още повече увеличава риска от липса на адекватна правна защита. През 2011 година военните на по места имаха, получиха правомощия да извършват арести. А, това са правила, които официално са оповестени за някои от районите в пограничнията зона на Пакистан, но могат да се прилагат никъде. Тоест, те могат да задържат граждани и да ги осъждат на смъртта, без да им дават никаква възможност за юридическа защ... съдебна защита. И така, какво, какво ни притеснява а, в северната част а, на, а, на Пакистан? А, ако има подозрения, че лице оспорва правомощията на държавен орган, то може да бъде наказано по силата на тези правила. Това са сериозни нарушения на гражданските права на съгласно редица международни документи, по които Пакистан е страна. Може да се е, действа и само а, по сигнал, когато някой твърди, че някакво лице е извършено не, нещо, това не е само повод за търсене на отговорност, а на практика се приема за доказателство. Това нарушава всеобщия принцип за невиновност до доказване на обратното. А свен това не, няма а, надлежен ред за обжалване, а просто а, се допуска представянето на един такъв а, доклад от а, събрани сигнали на съответните власти въпреки неодавнашните а, реформи, които бяха само козметични, продължават а, случаите на произволно задържане. А, реформите не отговарят на основните положения, залегнали в Конституцията на страната и в международните актове. А политическият агент, а, който управлява племенната агенция, а, може да а, извършва а, колективни наказания. Колективните наказания са сред най-трайно установените и омразни прояви на липса на защита на правата на човека в племенните райони. Маруф Хан е един от най-известните примери за това. Той е арестуван с баща си, 12 годишно момче и а, бил обвинен в участие в отвличане а, решението на Джирхата е, че Кадар Хан и Меруф, негов син, трябва да бъдат наказани е, за да се изкорени а, е, този бич а, е, на отвличанията от този район. Сериозен проблем е конституционната аномалия в племените райони. Населението там трябва да се ползва с всички гаранции, давани от, а, пакис, от пакистанската конституция. Но самата конституция тези райони се изключват от подсъдността на а, второинстационните и висшите съдилища. А, но има възможност техните, а, тяхта юрисдикция да бъде разширена, така че да включва племените райони и правителството, ако сериозно а, насто, а, държи на правовия ред, би трябвало да го направи. И да разшири юрисдикцията на висшите е, съдилища. За, освен това, трябва да отмени а, разпоредбите за справяне с престъпността в граничните райони. Благодаря госпожа Питърс за образованието на момичета в Пакистан. Благодаря. Благодаря госпожо председател. Благодаря, че ми давате възможност да говоря за образованието в Пакистан на 12 юли. О, о, бе решено да се организират редица мероприятия в Нью Йорк, за да се гарантира, че правото на образование, особено на девойките ще бъде А Сега пристъпвам към моето, моята презентация. Данните, които ви представям днес, са, са официално събирани в Пакистан от властите в Пакистан. Това е нещо, което искам да подчертая. Нека да очертая картината, за която говорим и за какво става за какво става дума а, в случая. За какво е толкова важно да подкрепяме правителството и властите в Пакистан, а, когато те се опитват да решават проблемите на образованието. А, просто ще изчета слайда, тъй като не се вижда целия. Значи, преди всичко искам да кажа, че Пакистан е шестата най-населена страна в света и над 40% от населението на Пакистан е под 18 години. Към това специално искам да ви обърна вниманието. 40% от гражданите на Пакистан са по-млади от 18 години. Това е шестата най-бедна страна в света, третото най-лошо място да си жена. Това се потвърждава и това, което, това, което чухме до тук. трета страна в света по брой на децата, които не, отив, не ходят на училище. Както говорим, всеки час умират 3 жени и 55 деца под 5 годишна възраст от болести, които са предотвратими. Значи, има редица предизвикателства пред економическият растеж на Пакистан. Не бяха постигнати целите на хилядолетието. От 34 показателя само 6 са постигнати, 30, 30 работи, 19 изостават. Над 70 милиона деца никога не са ходили на училище. 73 милиона и 200 хиляди деца никога не са ходили на училище. 57% от цялото население на Пакистан не може да чете и пише. Правителството на Пакистан неодавна проведе изследване. По-малко от 52% от децата дори не могат да достигнат второто ниво на умение да четат и пишат. Искам да се спра на тази провинция Пунджаб – защото там, е, тя е най, там населението е най-многобройно. И както виждате, тук е с различни цветове е, са отбелязани части на карта. Червеникавият цвят е са областите, където най-голям брой деца, особено момичета, не ходят на училище. А, зеленото е, е отбелязано, където, са зелено е отбелязана областта, където второто ниво, съгласно целите на хилядолетието, ще бъде постигнато. Значи в Пакистан има огромни разлики и огромни, огромно нерав, неравноправие. В провинцията Панджаб една трета от провинцията в една трета от провинцията се работи много добре по изпълнение на целите на хилядолетието, обаче в останалите две трети не е така. Проблема днес в, в Пакистан е проблема, че средното дете е, общо взето получава около 5,7 години е, основно образование. Малко по-малко от 6 години. И тук може да видите е, разликите. Ако сте в най-богатият квинтал, сте, имате най-много години образование, около 9 години. И ако сте сред най-бедната част, около 2,4 години. Ако сте е, богато момиче, ако живеете в град, може би ще получите 9,3 години образование. Ако сте бедно момиче в е, селско-стопански район, едва ли е, ще получите повече от една година образование. Значи, особено важно е да продължим да подкрепяме пакистанското правителство, да, под, да продължава диалога, да се види какво може да се подобри е, за да бъдат обхванати и момичетата в образователната система. И да кажа нещо за предизвикателствата, при които сме изправени. Образованието винаги е било приоритет за властите в Пакистан. Е, днес то се, е приоритет на новото правителство, нещо, което ние приветстваме. Е, имаме 18-то изменение в пакистанската конституция, което казва, че началното образование трябва до 14 години да бъде достъпно за всичко, обаче само 2% от БВП отива за образование. Това е едно от предизвикателствата. Друго от предизвикателство е, че поради децентрализацията Федералното Министерство на просветата вече няма нито възможност, нито власт да упражнява надзор над образователната система. Това е вторият е, сериозен проблем. И третият сериозен проблем е, е свързан с е, самата образователна система. Да, 58% от децата, от 70 милиона деца, ходят в училище, но не учават е, особено много. Това не е проблем, който е специфика на Пакистан, така е в голяма част от света. Много от децата отиват, седат в клас, обаче нищо не научават. Това е огромен проблем и необходимо е да разговаряме с властите, да видим как може да се преодолее този проблем. Третият огромен проблем е разпределянето на средствата. Само казах, 2% от БВП отива за образование тези средства не са равномерно разпределени, някои, правици, някои провинции получават повече. И дори в рамките на тези 2% разплащанията не са достатъчно редовни. И в някои провинции не се получават дори ограничените средства, които са отредени за образование. Много ограничен е, достъпа до различните общности в Пакистан, в района Фатва, по-малко от 1% от момичетата посещават училище. И е, няма да отнемам повече време, но за да приключа ще кажа, че много важно е, е европейските институции да продължат да водят диалог с е, властите в Пакистан, за да разясняват нуждата от намиране на пакистански решения за пакистанските проблеми. Благодаря. Благодаря, госпожо Питърс. Сега ЕАС, това, което те правят в Пакистан. Господин Мариус, заместник ръководител на отдела за Южна Азия но вие не сте Кристиан Берман със сигурност, нали? А, моля, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Казвам се Хайно Мариус. И искам да благодаря на експертите за, тях, за хубавите презентации. Първо относно изборите. Върховният представител Аштън на 11 май нарече тези избори историческа победа за демокрацията в Пакистан. Пакистан демонстрира много сериозна ангажираност към демокрацията, независимо от всички опити и заплахи. Избирателната активност беше 55%, което е най-високата до сега. Е, имахме мисия за наблюдение на изборите, ръководена от член на Европейския парламент Галър. Имаше представители на Канада, Норвегия и Швейцария. По време на тези избори беше безпредседентно, че големите участници в тях избирателната комисия на Пакистан, силите на реда работеха заедно да улеснят и да опазят тези избори. Както господин Нарасин подчерта, имаше и някои много отрицателни аспекти, най-вече насилието преди изборите, което засегна три от основните партии – но имаше и много положителни моменти, като трябва да се разгледа и, и обстоятелството, че това е, са първите избори, след като Пакистан ратифицира Международната конвенция за правата на човека. Участваха повече партии, отколкото през миналите избори. Имаше много повече регистрирани жени като гласоподаватели. Имаше и голямо увеличение на кандидатите жени, но, но броят на избраните в действителност жени падна от 16 на 6. Въздействието на изборите върху човешките права, според мен, би било преклено рано да кажем какво ще се случи. Споделяме вашата загриженост, госпожо председател, и загрижеността изграден от, изразен от госпожа Пастакия, че правителството, както обяви говорителят на Министерството на вътрешните работи, ще, бъде, ще отпадне мораториума върху смъртното наказание. Ние сме много загрижени от това. В момента разбираме, че президентът Атари, както даде да се разбере чрез своя говорител, че докато той е президент, президент, няма да се извършват екзекуции без негово одобрение. Но, но трябва да видим как ще повдигнем този въпрос пред правителството на Пакистан в близко бъдеще. По отношение на защитата на човешките права в районите с племена, ние повдигахме този въпрос многократно по време на диалога ни за човешките права с Пакистан, също и по отношение на гражданските права, как могат да бъдат подобрени в тези райони и какви мерки ще предприеме правителството в Пакистан за осигуряване на физическата цялост и за спазване на стандартите е, за човешките права, заложени в конвенциите. Ние подкрепе, подкрепяме проекти относно качеството на, на, на прилагането на закона в Пакистан в, относно съдебните дейности. По въпроса за достъпа на момичета до образование е ясно, че неравенството между половете продължава и въпреки, че правата на момичетата са се подобрили през последните години. Процентът на момичетата, които учат, не, е все още драстично нисък в сравнение с 69% от момчетата. В много райони от страната образованието не се толерира. Тук трябва да осигурим, да гарантираме, че ще бъдат пред, предоставени равни права на, на момичетата, че ще бъдат намерени квалифицирани жени, учители и че ще се, осигурят равен, ще се осигури равен достъп на момчета и момичета. Това е част от подкрепата на ЕС за Пакистан. Равнопоставеността в образованието е важна цел, която се подкрепи от Европейския съюз. В нашето сътрудничество ние прилагаме програми за, секторни, за реформи в секторите в провинциите населени с Сики и в тези проекти е заложено създаването на организации за момичетата, т.е. за класни, за класни т.е. за класове за момичета след първоначално образование. Благодаря. Сега имаме време за дебат. Виждам госпожа, госп, господин Танок, госпожа Ламберт и госпожа Гомеш. Благодаря, госпожо председател. Разбира се, моята група би желала новият, новият премьер на Пакистан да постигне успех в своята трудна роля. По време на своята кампания той започна диалог с талибаните, но не знаем точно какво означава това относно правата на младсинствата в Пакистан. В Лондон е, имаме много голяма е, църковна общност на Пакистан и през годините е, сме говорили много относно законите за заклеймяването и други закони. Участвам също в много други общности в Лондон. Е, е, общността на мюсулманите, които, е, не, които бяха забранени в Пакистан и трябваше да се преместят в Лондон. Има сериозни проблеми сред малцинствата. Също така талибаните упражняват много повече преследване върху малцинствата. Така че господин президентът Ашаф ще се опита да направи това и по отношение на смъртното наказание. Тези въпроси остават противоречиви. По отношение на образованието, което е много важно, понеделник сутринта закус в Лондон с премиера на, с министър-председателя на Бангладеш. И ние обсъдихме този въпрос. Мисля, че същия проблем е, има и в Бангладеш, където правителството се опитва да наложи контрол а, за, върху обучението, за да се изучава и, и математика, и английски, освен езика бенгали в Бангладеш. Това е доста известно и в Брюксел, където където се занимаваме с образованието в Пакистан и в Бангладеш. Тук съществуват доста секти с твърда насоченост. Ние също, там се получават се също информации от Катар, от Саудитска Арабия. Получаваме данни, че в Мадрас няма да бъдат приемени повече чуждестранни студенти. Не съм чул нищо повече по това от няколко години, но като си има предвид липсата на образование сред бедните слоеве, едва ли това ще бъде запълнено от матрас, защото бъдещите генерации често нямат възможност за работа в Пакистан. Защото там ще им бъдат преподавани най-вече религиозни науки, а не толкова математика или английски. Е, това, може би, госпожа Питърс ще иска да коментира по това. Как ще бъде реформиран този сектор? Има ли планове? В Бангладеш се води много оживен дебат относно между секуларната и между религиозната партия. Госпожа Ламберт. Благодаря. Исках да поставя няколко въпроса във връзка с образователния аспект. Доколкото разбирам, след като има а, а, са проведени а, местните избори на ниво провинция, сега а, а, се, понеже има такава организация на образователната система, а, бюджетът а, се увеличава. Но трудно още да се забележат промени от качествен характер. Смятате ли, че подобна реорганизация ще помогне и какво ще означава тя по отношение на договора за ангажиране? за ангажимент. А, освен това, а, доста а, интересуваме дали а, се проявиха на, като резултат на изборите усилията на организациите да включат а, въпросите за образованието в, в, в предизборните си а, платформи. А, имаше а, на трето място, имаше една а, жена, а, депутат, която беше много активна и в областта на защитата на правата на жените, особено по въпроса за насилието срещу жени. Имате ли някаква информация? Смятате ли, че включването на повече жени на политически постове ще помогне за това? Благодаря. Ана Гомеш. Благодаря ви. Благодаря за интересните и много пространни презентации, които очертават една доста сложна картина. Има напредък, много положителни постижения отбелязахме. Е, една важна проява на този напредък са изборите. И има доста проблеми, с които ще трябва да се справя новото цивилно управление на страната, легитимирано чрез тези избори. Искам да попитам, а, има ли някакви впечатления а, които можете да споделите за това как ще се осъществи а, взаимовръзката между цивилното и досегашно а, и военно управление, особено в тези региони, за които вие говорите, Тези територии с племенна организация и начина по който е реден там въпроса някакси те са оставени извън приложното поле на закона. А като съображенията са, се свързват с въпроси за сигурността, но всъщност хората там, населението, плащат цената с за това, че живее там, а предвид на всички случаи на нападения срещу цивилни граждани и прилагането на тази програма за целенасочената ликвидация и така нататък. Как ще се действа, ако в крайна сметка се окаже, че цивилните власти не могат да променят нормативната основа, която позволява на военните всъщност да държат цялата власт. И то не само пакистанските военни, а и на практика талибани. Искам да се възползвам, освен това, тази възможност и присъствието на посланника, за да отправим послание за това, че наистина очакваме министър-председателя а, ще може да спре този натиск за въз... възстановяване на изпълнението на смъртните присъди, като знаем а, колко много случаи а, справедливостта на произнесените пресъди, а, е доста спорна. Има още един въпрос. Често а, а, въпросите, свързани с закона против богохулството, се свързва с а, християнските е, общности. Научих обаче, че повечето от пострадалите от този закон са всъщност са мисиомани. Бихте ли ми е, дали повече информация по този въпрос? Сега за образованието. С голям интерес и слушах а, ставащото в областта на образованието и специално за реформирането на мадрасите а, което за мен е много интересно. Хората са а, възхитени от а, случаи като с малката Малала, която се бори за правото си на образование. Как а, а, се придвижват нещата, така че наистина ж, а, му, девойките, момичетата да имат право на достъп до образование. Благодаря. Извинете, тъй като в 11.30 имаме заседание на, на бюрото в разширен състав, утре ще имаме точка за Пакистан. Ричард Хауърд ще ни осведоми за това, което е наблюдавал по време на своята мисия, така че ще имате възможност да задавате и тогава въпроси. Сега просто нямаме време. Само по една минута има за отговор на докладчиците. Започвам с вас. Благодаря много за въпросите. Според мен определено президентът Мушарафа е определил образованието като водещ свой а, приоритет. Отговарям, го, отговарям в връзка с а, това движение, което възникна около случая Малала. А, това е изключително положителен факт. Съществува такава кампания. А, спомняте си, че когато по време на предишния си мандат на президента а, а, Пакистан направи значителни стъпки напред по, по отношение на постигането на заложените в това отношение цели на хилядолетието. А, има решения за насърчаване на включването на момичета в училищното образование, но поради липса на достатъчна обезпеченост не можем да се извършва мониторинг. На нас ни е много трудно да ви кажем конкретно какво се случва. В Бангладеш нещата са доста по-положителни, защото там правителството доста по-отдавна се зае с този въпрос и контролът и надзорът са облечени в съответните официални форми. А в, а, а, и а, трябва да се види какво са възприели от този опит прави, а, властите в провинциите в Пакистан по въпроса, повдигнат от господин Танок. Диалогът с талибаните, така както възнамерява да го води Мисулманската лига, изхожда от фактът, нещо, което всички са съгласни, че не е достатъчно да се нам търси военно решение. Въпросът е какъв трябва да бъде, какво трябва да бъде съдържанието на този диалог. По този въпрос не е, нищо не е ясно все още. Това е първо. Второ, не става въпрос само за талибаните в племенните райони. Но преди е, да съществуват талибаните в Пакистан официално през, от 2007 насам, се водиха преговори с техните предшественици, на практика същите хора. Нямаше, тези преговори не доведоха до нищо. Второ, не може да се разделят талибаните от другите екстремистски групи, които, чието бази не са в племенните райони, като Лашкари Джамби, които споменах в моята презентация. И с тях нещата са още по-трудни, защото а, тук има конкретни а, е, а, е, е, трудности, свързани с условията в Панджаб. И това е свързано и с въпроса поведението от господин Гомес. Армията даде хиляди жертви, военни и а, полувоенни. Въп Въпросът е, ще се ще има ли споразумение в резултат на преговори? Защото знаем, че в армията се прави раз... правят разграничения между добри и лоши талибани, в... добри в кавички. И затова лошите талибани искат да разтурят държавата, а пък добрите пък талибани работят за интересите на Пакистан във връзка с ситуацията в Афганистан. И с това ще приключа. Очевидно не беше очаквано, че след изборите ще започнат на ново терористичните действия, атентатите. И затова мнозина в Пакистан се чудат дали не трябва да се преосмислят някои части на тази стратегия. Не, не е обязателно да се прекратат намеренията да се, за да се преговарят с талибаните, но какви ще бъдат червените линии? Няколко думи само във връзка с религиозните малцинства. Законите срещу богохулството засягат и мусулмани, и не мусулмани. 4% са религиозните младсинства в Пакистан. Те са най-уязвими от дални обвинения в богохулство. От 1953 година до 2012 година 400 44 души са били обвинени в богохулство, 282 са а, мусулмани, а, 130 християни и 57 намадеи. От 52 година 52 обвинени в богохулство са екзекутирани. Законите за богохулството застрашават върху върховенството на закона в Пакистан, те много често, тях много често се злоупотребява, а, за да се даде воля на а, чувствата а, спрямо другите религии. Е, е, е такъв случай за човек, който беше обвинен в богохулство. А, тя беше обвинена а, по фалшиви обвинения и е, с целта, целта беше, разбира се, да се <clears throat> изгони християнското е, младсинство от района, за да може да се използват е, терена за строителство. Правителството трябва да се заеме с този въпрос чрез диалог между различните религии и да се стреми да постигне консенсус между всички партии и всички религиозни групи за промяна в законите срещу богохулството. Колкото до религиозните младсинства, изобщо правителството не е успяло да преодолее заплахата от насилие срещу тях. Има стотици подобни нападения. В резултат на това са над 600 души е, убити. И е, много от тях в е, Балучистан, където е едно от най-малките религиозни младсинства. Доколкото знае Amnesty International, никой не е преследван съдебно за тези убийства. Най-малко 14 атаки срещу шиити също има през 2012 година. Има достатъчно достатъчно основания за образуване на съдебно а, а, производство, а включително и срещу религиозни групи. Благодаря. Благодаря и на трима ви. А, наред с това, което чухме, има и писмени материали, с които може да се запознаете. А, когато, наш, когато делегацията се върне от Пакистан, ще проведем още едно разискване. Виждам, че има и други, които искат думата, но поради ограниченията във времето не мога да им дам думата. И затова, ако имате забележки или коментари, моля дайте ни ги в писмен вид. Или пък ги споделете с нас по време на нашето следващо разискване по Пакистан през есента. Сега пристъпваме към заседанието а, на разширеното бюро, а след обед ще продължим а, с заседание на